others. E-, Eva. Allora, we can... Prego, vi chiedo di prendere i posti. Sorry. Mole, colleghi, да вземете, да вземете местата си. Благодаря ви. Извинявайте за... Извинявайте за закъснението. Добре дошли на членовете на комисията. Е, доста сложно протече заседанието на координаторите, малко попревишихме. А днес имаме е, е, скъп гост, Дорис Пак, която сега е координатор на наградата Люкс и по-късно ще ни запознае с поредното издание на наградата. Знаете, това е единствена порода си награда, връчвана от парламент. И е, престижността на тази награда расте. Така, започваме работата си да ви запозная с заседанието на координаторите. Почти е, изчерпахме дневния си ред. А, а сега да приемем дневния ред за това заседание, за да има време да ви запозная с работа на координаторите, с техните препоръки. Това бях започнал да ви казвам. Ще отложим този въпрос за след въпроса за цифровата епоха. Нали, ако не възразявате, едно малко разместване на дневния ред. Така, дневния ред е Прият, мисля. Благодаря. Четвърта точка направо. Днес езиковият режим е доста пълен, в това число български. И трябва да ви кажа, вероятно знаете, на 11 ноември вместо е, на първоначално определената дата се проведе изслушване. Значи на 11 и съвместно с е, правната комисия за бъдещето на авторското право в Европа. Е, значи смесено заседание ще бъде, смесено изслушване на двете комисии, ще съпредседателстваме. Обаче виждате променена е датата, вече 11 от 15.30 до 18.30, 11 ноември от 15.30. И понеже това изслушване е доста важно е, и ни се отдава възможност да работим в тясно взаимодействие с правната комисия, моля всички членове на нашата комисия да присъстват, за да се превърне в една широка мащабна проява. Така, и веднага ще пристъпя към точката от дневния ред, по повод на която сме поканили Дорис Пак. Знаете, тя бе сред инициаторите на наградата – наградата Люкс. Аз през последните пет години внимателно следих работата на, на, на комисията, на, на Дорис Пак. Заедно посетихме много кинофестивали, в това число Венецианския. И тази наша награда представя възможност да се отдаде дължимото, особено на младите в кинематографията. И особено когато те е, третират е, в произведенията си въпроси, които са от значение за днешна Европа. Наградата Люкс се, е, носителят на наградата фактически се определя от членове на Европейския парламент. На, на първи, или по-скоро от 1 декември, ще може да видите е, е, филмите тук, в парламента, които са попаднали в краткия, в краткия списък. Е, значи става дума за трима автори, три филма, които вече са показвани на значими кинопрояви през последните месеци. И с наградата може да бъде удостоен всеки европейски филм на независимо на, на какъв език. И според мен е важно е, предвид е, ангажираността, която проявява Дорис Пак към тази награда и е, усилията, които тя положи, за да се повиши реномето на, на наградата, мисля, трябва да застанем като комисия за тази сериозна инициатива рожба на Европейския парламент. Дорис Пак. Благодаря. На немски ще говоря. Малко италиански знам, Благодаря на председателката и на секретарята и на координаторите за поканата. Президиумът на парламента ме определи за координатор по наградата от страх, е, вероятно, че е, новият състав на парламента е, може и да не прояви чак такъв интерес към наградата. Та е, се спряха на мен като някой, който не се занимава с ежедневната работа в парламента. Аз вече не съм член на Европейския парламент след 25 години стаж, така да се каже. за мен е голямо удоволствие днес тук с вас да споделя изгарящият ме ентусиазъм по отношение на тази награда. Може би си спомняте, преди 10 години Вим Вендърс произнесе една много важна програмна реч, в която каза, че по време на криза, когато хората губят интереса си към Европейския съюз, следва да намерим някакъв начин да им внушим значението, значимостта на Европейския съюз, като разказваме европейски разкази, като показваме европейски филми. Това и правим. Създадохме тази награда съвместно с отдела на парламента по връзки с обществеността, нашата комисия тогава по културата и и отдела. Създадохме наградата, за да дадем възможност да се показват и, и гледат повече европейски е, филми. Словенски, германски, френски и прочие. Някак лесно звучи, но хич не е лесно, е, защото езиците са 24, е, Европейският съюз е многоезична структура, и ние а, а, искахме а, да се финансира превеждането на филмите на 24 езика с субтитри на 24 езика. Е една отлична награда не само за това, а и защото помага финансово на малки, на средно големи кинематографии да да, да продължат работата си. Е, създадохме едно жури, е, състоящо се от критици, от продуценти, от изтъкнати представители на киното. Журито заседава три пъти годишно. Гледат се най-значимите заглавия, пуснати на екрана през предходната година, журито подбира 10 от тях и от тях пък 3 окончателни кандидати, които е, вие ще гледате в парламента, за да се спрете на един. В началото по един филм се субтитрираше на, на всички езици. Сега вече, след като се спрете на и избора си, правим субтитри на 24 езика на всеки от трите филма. Така че всеки ще може да гледа филма. Всички сте получили пакет на, на своя език. Моля, не го изоставяйте на банката си. Е, запознайте се с него, вижте нали, трите, трите филма с субтитри на вашия език – е, ще може да се запознаете с целия процес. Има подробни записки е, за това, е, които са ви раздадени. Значи субтитрирани са, казах, трите филма. Кой ще спечели? А, прочем, имаме и варианти за незрящите или с нарушено зрение. Тук, тук вече субтитри не, не вършат работа. Е, фонограмата е оригиналната на филма, а зад кадър, така да се каже, диктор е, обяснява е, онова, което се вижда на екрана. Ние е, се срещнахме с представители на, на незрящите в, в Берлин. Е, те е, бяха въодушевени от, от идеята, бяха, бяха трогнати от вниманието. И, и, както казах, субтитрирани са трите филма, а за удостоеният с наградата филм, ще бъде на и е, обяснителна фонограма, която да, да съпровожда е, основната фонограма на филма на, на няколко език. В много добро сътрудничество работим с телевизионния канал Арте. Да ви покажа. От месец май до е, месец юни тази година Арте безплатно е, показа удостоения по-рано с наградата филм. И това е, е договорка с Арте, която е взаимоизгодна. Е, ние, естествено, придобиваме по-широка популярност. А, и Арте привлича нова зрителска аудитория. Наградата Люкс е вече добре известна, можем да кажем. Тя е известна в учебните заведения – и в в европейските институции се работи, за да придобие популярност тази награда. Сега, наградата не е тематична, някакси ние не влияем върху първоначалния подбор на журито от специалисти. Знаете колко многообразен е Европейският съюз, колко са и проблемите му от е, Хелзинки до, до Париж и до Атина. Така че, независимо от каква е темата на филма, тя си заслужава да се говори за нея. Организирахме в Загреб, в, в Люксембург, в Солун и, и другаде е, дни на, на наградата Люксембург, на наградата Люкс. И така стигаме до хората, И тук е, ползата не е само е, за кинематографистите, а и за нас. Ние можем да се срещнем с зрителите, да разговаряме по темите е, на филмите и да извлечем последици за своята законодателна работа. Филмът Welcome, например, Добре дошли, който преди три години бе удостоен, е, дело на Лио Рей – Разказва се историята на, на един афгански младеж, който стигнал до, до Кале, от Кале иска да отиде в Дувър, Та е една трогателна, затрогваща история, която показва реален проблем е, и която ни кара да се замислим за възможности за решаването му. Е, и тук става въпрос за убежището като, като световен проблем. Е, ние някак, е, живеейки тук е, в уредения си все пак свят, трудно бихме могли да, да, да си представим каква е неволята на един търсещ убежище човек. И, и, и после и, и, е интересно е, филма да се прожектира, е, зрителите да могат да поразговарят с е, евродепутати, не само от е, нашата комисия. Е, но и от други комисии. И така аз бих ви помолила където и да, и да се показват тези филми, от сега нататък не, не отказвайте на поканата да е, се присъедините към аудиторията, да разговаряте с нея. Знаете, ако ги поканите хората на някаква сказка за Европа, за Европейския съюз и така нататък, едва ли ще, ще се отзоват мнозина. Обаче хората обичат да гледат кино. Нали? И покрай прожекцията на филма ще може да разговаряте и е, за Европейския съюз. А ние плащаме. Европейския съюз плаща, е, е, Европейския парламент, впрочем, не, не съюза, Европейския парламент от своя бюджет за връзки с обществеността изразходва 600 хиляди годишно за такива инициативи. Имаше на времето колеги, които казаха, ами, че това не ни е, не ни е работа, какво разбираме ние от кино, е, въобще парламентът, това, това са прахосани пари, е, сега, ако е, става дума за още някоя друга химикалка или брошура, е, едва ли ще постигнем по-добър, по-значим резултат от това да разпространим едно кинопроизведение, зад което застава Европейският парламент. Днес не може да се разговаря с хората повече само с с печатното слово. И мен ми се струва, че <laughs> би било много добре, ако, ако всички се заразите поне малко от моя ентусиазъм и, и се включите. Не мисля, вече са разлепени афишите на 3 ноем... Е, ноември, вероятно декември има предвид е, ораторката, започват прожекциите е, всеки член на Европейския парламент разполага с филмите на, на DVD, на, на диск, а може да, да, да гледате филма и от арте по, до поискване, както, както се казва, по, по поръчка. Сега всичко това ви е написано, но дисковете са само за вас, дисковете са само за, за депутатите. И вече имате възможност за избор. Една една трета от колегите, 220, сега беше 200, преди беше 214, но, но лека по лека броят на, на активно участващите расте. И аз се обръщам към вас да, да се превърнете в популяризатори, посланици – на, на тази награда. Е, е, това е една прекрасна възможност е, да се разговаря с онези, които непрекъснато критикуват Европейския съюз, да се покаже, че ние можем да достигнем до своите събеседници и по други, и по други начини, да разпространяваме прекрасната историческа идея на Робер Шуман чрез езика, чрез езика на киното. Значи от 2 декември до 12 от 2 декември до 12, по време на обедните почивки е, в е, е, фоето долу е Худименухин, ще се прожектират филмите и ще бъде показана програма, ще може да се осведомите кога, кога кой филм се прожектира. И така, три филма. Първо един словенски, темата е нещо познато. Е, знаете, в училищата има, има такива неща. Е, е, някой, някой учител бива нарочен за враг. И това е врагът на класа. Един млад продуцент, млад режисьор, интересен е филма. Вторият филм е момичешката банда или банда момичета, френски филм, една история на млади, млади момичета в Париж. И третият е от един изтъкнат полски е, кинематографист, е, който е, пребивава в Великобритания. Филмът е номиниран за Оскар. Значи, вкусовете ни съвпадат с вкусовете на Американската академия. един, е, един трогателен филм. Разговарях с един младеж, казва, ами, а, ми той е в черно-бяло. И чак тогава да ви кажа, е, си дадох сметка, че наистина филма е черно-бял, докато го гледах изобщо не ми направи впечатление, че, е, че това е проблем. Действието се развива по време на, на комунистическия режим в Полша. Така да кажем, исторически е вече филма. И също е, може да, да показвате тези, тези филми на, на своите познати, на, на, на, на своя кръг. А пък на 14 декември ще се проведе малка церемония с участие на председателя на парламента, на, на режисьорите, на, на, на авторите и актьорите. Е, на тази церемония ще бъде обявен победителят и Може там на място да се договорите е, филмът да бъде показан у дома в вашите страни. Е, на, на проява, в която вие да участвате като депутати. Това ще бъде една прекрасна възможност за вас да общувате с, с, с е, различни слоеве от е, националното си общество. Сега, ние не сме собственици на филмите и разбира се, продуцентът на филма очаква е, да получи някакви средства. Но всички евродепутати разполагат с е, е, бюджетни средства за различни, ако щете, за канцеларски материали или какво ли не. Мисля, ще може да извадите 300 евро от бюджета си, за да ползвате под найем филма, за, да кажем, за една прожекция. В парламента имаме, ето, вижте, Мариджела Розетич Жентриш, е, италианската колега, чешкия колега, те, те тук е, е, се занимават с административните въпроси около наградата, допитвайте се до тях. И така, мисля, още може да се направи покрай тази филмова награда. Например, да се субститрират пет от филмите, не, не три, или пък десете, които са в първоначалната селекция – Въпросът е да се разказват европейски истории и, и те да бъдат чути навсякъде в Европа. А филмите могат да бъдат от всички държави членки. И нали, първоначално подбраните филми, така че всички имат възможност да се включат. И можем да, да работим в взаимодействие с по-големите електронни медии, и с телевизиите. Това е награда на Европейския парламент и, и си заслужава да я усъвършенстваме, да я доразвиваме тази идея. Е, спокойно е, мога да си представя, че някой ден тази награда ще се превърне в най-престижната е, филмова награда в Европейския съюз. Нали, няма, има, има, има награда на Европейската киноакадемия, има една друга награда на, на, на комисията, обаче на Европейската, но никой пък не е чувал за нея. Аз знам, защото бях веднъж на церемония е, по удостояването. Но, но наградата Люкс е такава една, би могла да стане награда на целия, вече е награда на целия Европейски съюз. Необходимо е да бъде е, е, популяризирана, да, да стане е, все по- престижно. Така че бъдете посланици на тази идея на, на филмите. Впрочем, нещо, което пропуснах по време на, на е, е, дните, е, когато се прожектират филмите, всеки ще може да гласува. Е, вотът няма да определи кой е победителят, но е, онези, които са гледали филма, ще могат да изразят мнение и мнозина се включиха в тази инициатива миналата година. по-нататък, а винаги сме показвали трите филма в Венеция през последните три години сътрудничим с Венецианския фестивал, има отделни прожекции извън официалната програма. Господин Пазанти по-рано се занимаваше, госпожа Касталина, предшественици наши в тази идея. Поканихме по един запален почитател на киното, зрител от всяка от страните, на място, гледат всичките филми, разговарят с авторите. Всички е, е, вие може да, да се включите в е, е, една такава проява. Младежите опознават Европа чрез нея по един много, много, много интересен, любопитен начин. Те стават част от е, е, една многонационална аудитория с 27 на други. От, посещавам Берлинския фестивал. Един младеж веднъж ме спира и ме пита, вие ли сте госпожа Пак? Аз казвам да. Ми аз съм един от 27-те. Това беше преди Харватия да се присъедини. Нали, младежите, младежите се е, е, ентусиазират, е, активно се включват и мислят, ние наистина по този начин утвърждаваме, популяризираме Европа, поставяйки културата в, ней, в нейната сърцевина. Благодаря ви за възможността да, да ви занимая с тези въпроси днес in Italia si dice la passione si sente, qui la passione si sente. Grazie Doris, e siamo sicuri che... da. Може да се усети колко сте запалена по тази тема в гласа ви, Дорис. Надяваме се, че и тази годишната награда Лукс ще има същия успех, както през предходните издания. В Венеция ще бъдат представени първите три филма. През юни-юли имаше предварителен подбор, така че ви насърчавам не само да отидете и да видите филмите, хубаво е да се види и на големия екран, не само на екрана на вашите компютри. Това трябва да стане не само тук, в Европейският парламент, но и в националните ви парламенти. Предполагам, че някои от колегите имат желание да се изкажат или да получат допълнителна информация, а може би всичко беше пределно ясно. Благодаря много, госпожо Пак, за вашето посещение днес и за това, че така сърцато се борите за наградата. Вие сте една от основателките на наградата и сте една от най-убедителните подвижни реклами на тази награда. Филмовия сектор искаше да има не само общи филми, е, но и европейски филми. Има много хора, които считат, че това, което виждат на екраните е реално и това влияе в голяма степен на техните виждания. Ако гледаме само филми от САЩ, това залива с а, американска идеология населението и е заплаха за многообразието, на което държим. И така можем да доведем до културно обедняване. Затова е необходимо да дадем шанс на европейските филми, да се опитаме да преодолеем езиковите пречки, които са факта в Европейския съюз. Стандартна практика в много европейски държави е да има субтитри, но в някои държави все още не е приемлива процедура, въпреки че има повишаване на използването им. Затова е възможно да се създават субтитли, субтитри, които са лесни за четене и да не вредят на гледането. Искам също да подчертая, че няма извинение за никого в Европейския парламент да не изгледа тези филми. Имате и DVD, може да отидете в киносалон, може да го гледате в къщи на вашия компютър, преди да си легнете. Така че има толкова много възможности. Нека да изгледаме тези филми през едните седмици и ако някой каже, че няма такава възможност, това няма да отговаря на истината много хора. Надявам се да участват в гласуването за филмите. От името на моята политическа група искам да кажа, че ще насърчим в максимална степен колегите да изгледат филмите, да подкрепят кампанията за връчването на наградата. Тъй като това е подкрепа както за нас, като Комисия по културата, така и за парламента като цяло. Можем да помислим и за проучване, което да се осъществи в бъдеще. И европейската идентичност е една тема, която би могла да се разгледа, да видим по какъв начин се отразяват социалните теми в Европа. В Германия, например, има много информационни бюра, които ще излъчат филмите в Кьолн, в Берлин и в Мюнхен. Ще бъдат организирани прояви. Искам да подчертая, че всеки евродепутат теоретично има възможност да организира подобни прояви в собствените си избирателни райони, за да доближи в по-голяма степен европейските граждани до Европейския съюз. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря също на Дорис Пак за това, че ни запозна по обичайния си индусизиран начин с това, което предстои. Няма какво много да добавя. Искам само да кажа, че откакто членувам в Европейския парламент, винаги а, съм а, ходила в Дюселдорф, в малък а, киносалон, където се организира прожекция а, на победителят а, в а, конкурса. Да, наистина става дума за разходи, но филмите се заслужават тези древни разходи. И хората, до които ще достигнете чрез тези прожекции, няма да са хората, до които може да достигнете по друг начин, защото ние показваме вълнуващ филм, който отразява европейската реалност и можем да се надяваме на широко присъствие и интерес от страна на публиката. Така че има начин да се направи повече за Европа и по този начин можем да се постигне много повече, отколкото провеждането на политически срещи, които също са важни, разбира се. Затова, колеги, искам да ви насърча да използвате тези филми, да се покажат в вашите избирателни райони. Всяка година го казвам, искам да го кажа и тази година. Може би това е послание, което мога да отправя към към журито. Тези филми са сериозни, тежки филми с малки изключения. Обикновено те са филми, които засягат сериозни теми с трагичен край. И много хора плачат в залата, както съм забелязала на края на филма. Може би е добре да изберем и някоя комедия за промяна, да се покаже положителната страна на живота в Европа. Зная, че е изключително сложно да се направи добра комедия, но мисля, че така ще променим малко пейзажа в кинопроизводството в Европа, ако създадем един по-забавен филм. Благодаря. Благодаря, Петра. Искам само да кажа, че има и, и а, гръцка комедия, която беше предложена. Искам да се извиня. Вероятно ще наблегна прекалено на въпроса на киното. Аз съм а, ваш колег, но аз съм актьор по професия. Участвал съм в повече от 100 филма. Че форца плате avea. И зная каква е силата на киното. Затова искам отново да кажа, че се възхищавам на хората, които са готови за изгорят, да изгорят за една идея. Говоря за госпожа Пак в случая. Действително, тя е силно запалена от идеята и заслужава моето уважение. Но нека да се върна на темата. По времето на комунизма в Румъния киното имаше невероятна сила, както културата като цяло. И целта беше да се запази националното единство. Това беше и форма на съпротива чрез културата и тя беше разбираема за всички, тя беше преживяна от всички нас. Ако се опитаме да разширим а, а, този, тази тема и да използваме киното в по-голяма степен в Европейския съюз, това ще бъде а, един а, а, ключ към. А, преодоляване е, на последиците е, от е, кризата. Защо го казвам? В киното, чрез тази награда Лукса, е един много добър пример, който може да се разшири. Защото киното засяга нашата история, нашата самоличност и това трябва да обхваща цяла Европа. Ние трябва добре да се познаваме взаимно, да познаваме своите ближ, ближни. А, чрез филмите ние постигаме по-различно разбиране чрез а, изкуството. Аз а, бих искал да разговарям по-подробно с госпожа Пак, да направя някои конкретни предложения, но има и такива, които искам да направя и в момента. Считам, че ключът към този проект е състава на журито. Считам, че журито е това, което трябва да покаже как се възприема филма. Не както във филмовите фестивали, където всеки по някакъв начин е свързана с киното. Тук се създава жури, което е с участието на гражданите, а не само на специалисти в областта на киното. Благодаря. Госпожа Тропел. Благодаря. Аз също искам да благодаря на Дорис за трогателното изказване. Мисля, че до сега наградата Лукс е успешна и ние трябва да я отстояваме, въпреки критиките, на които е подложена в парламента. И трябва да покажем, че тази награда постига нещо. Тя достига до граждани, които не можем, до които не можем да достигнем по друг начин. Аз често се оплаквам, че рядко се виждат европейски филми по телевизионните екрани, така че чрез тази награда ние отразяваме истинското културно многообразие на Европейския съюз, особено на по-малките държави. А читам, че тази награда е начин да се покаже културното многообразие в Европа и богатото и културно наследство. Трябва да ангажираме и да ентусиазираме хората по отношение на тази награда, както вътре в Европейския парламент, така и извън него. Нашата политическа цел е да стимулираме европейското кино, не да оставим нещата само в ръцете на Холивуд и Боливуд. Така че нека да водим кампания за повишаване на информираността и интереса към тази награда. Благодаря за тази възможност да говоря по тази тема. Аз съм избран депутат, Дорис. Не съм се срещала с вас по-рано, но е чудесно, че сте тук днес и да изслушаме ентусиазираното ви изказване за киното. Филмите са важно средство в образованието за ангажирането на младите хора чрез редица международни програми и фестивали. И аз мога да работя по този избирателен район в Обединеното кралство и в национален мащаб. Какво имам предвид под ангажирането на младите хора? Имам предвид, че трябва да проявяваме по-голяма активност за използваме тази награда да достигнем до младите хора. Това е едно предизвикателство, което можем да приемем в Комисията по културата в бъдеще, да ангажираме в по-голяма степен младите хора в програмата, като използваме и нашите собствени компетенции като членове на Комисията по културата. Благодаря ви много господин Граматикакис. Аз също съм кинолюбител и се радвам, че днес толкова детайли ни беше представена историята на тази награда. Аз имам едно предложение, но първо моят коментар, който е следният. Искам да се спре на критериите, използвани от комисията, която селектира филмите. Госпожо Пак, вие казахте, че тези критерии са сходни на тези при подбора на Оскарите. Надявам се това да не е така, защото аз съм критично настроен към този подход. Защото наградата Лукс е свързана с това, което преживяваме в Европа. Може би представените филми са чудесни сами по себе си, но става дума и за инициатива на Европейския съюз и оставаме с впечатлението, че институциите на Съюза са доста сложна машина и че всичко се ръководи от Европейския съвет. Така че няма положително а, виждане по въпроса. И затова искам да ви направя следното предложение. Предвиждате ли тази успешна награда да обхване и документални филми, които са също много важни, за да се насърчи представенето на европейската идентичност. Госпожо председател, госпожо Пак, радвам се, че вие говорихте толкова ентусиазирано за наградата. Наградата Лукс е добро образователно средство. Филмите сближават хората, защото, както се казва в спорта, участието е важно, а не непременно печеленето на награда. Затова и тук има смисъл хората да участват в конкурса. Госпожа пак е, беше много ентусиазирана в е, направеното изказване от нея. В е, Полша, в информационния център се показват тези филми и често е трудно да си намериш място, което показва колко популярна е тази награда госпожа Содирова. Аз също искам да се присъединя към онези, които говориха с такова уважение за госпожа Пак. Аз я познавам добре. На 5 декември в Бърно ще се излъча филма Ида и се надявам, че ще можем да проведем дискусия по въпроса. Що се отнася до гласуването за филмите, искам да разбера какво е мнението на зрителите. За това ние очакваме да разберем какво мислят зрителите за тези филми. Относно документалните филми, ако позволим участието на документални филми, тогава можем да помислим и за детски филми, и за филми посветени на теми, свързани с околната среда и прочие. Аз считам, че госпожа Пак трябва да каже защо наградата Лукс е подбрала именно тази форма. Нека да се върна на темата за детските филми. Аз лично проявявам силен интерес към тази тема. Зная колко трудно е да се продуцират висококачествени детски филми. Благодаря. Дорис, може би ще отговориш на някои от поставените въпроси. Благодаря много. Оставам с впечатлението, че всички вие сте ентусиазирани също, което е добра новина, защото аз се нуждая от вашия ентусиазъм, за да може комисията по бюджета да се съгласи да финансира тази проява от бюджета заделен за комуникационни дейности. Ние не можем да сме журито. Журито, което номинира филмите, включват хора, които са запознати с филмите, които са излъчвани през последните 12 месеца и затова могат да направят а, а, предложения. Първо се изготвя един списък от 10 филма, това се прави от независими експерти. След това комисията по културата избира от този панел експерти. Не зная дали ще можем да включим в по-голяма степен на гражданите. Журито трябва да се състои от експерти, защото те трябва да вземат решението да изберат тези три филма и те трябва да са в състояние да го направят по най-добър начин. Те могат да бъдат представители на гражданите. Да, наистина трябва да ангажираме гражданите. И един от начините, по който помислихме, че можем да го направим, е да организираме е, дните посветени на наградата е, Лукс, където хората могат да гледат филмите и да си е, кажат мнението чрез гласуване. Ако гражданите не са запознати с филмите, ние няма да можем е, да свършим това, което трябва за подготовката на субтитрите и прочие. Така че дните, посветени на наградата Лукс, са възможност да покажем тези филми на гражданите. Например, френският филм «Ла Бан де Фил» беше, бе, вече беше показана 25 Хиляди души са го гледали от е, общото население на Франция. Само 25 хиляди души са го гледали. Така че аз направих всичко, каквото е по силите ни ми, за да популяризирам тези филми. Много от е, мои приятели от е, Германия казват, че винаги плачат е, на тези филми. Да, действително, филмите, които се подбират, са тъжни, но аз не съм в журито. Често съм е, питала журито, не можем ли да подберем някои по-оптимистични филми. Имаме обаче в списъка и един много забавен гръцки филм за албанското мълценство в Гърция. Това е чудесен филм, но проблемът беше в това, че въпреки, че беше в късия списък, той не беше сред трите избрани. През 2007 година един германски филм взе наградата. В миналото ние не предлагахме субти, субтитри на подбраните три филма, сега вече го правим. Относно въпроса какви критерии се прилагат. Ние нямаме критерии, освен критерия филмът да е показан през предходната година на филмов фестивал в някои от 28-те държави членки. Не сме казвали, че темата трябва да бъде свързана с обежището или нещо подобно. Тези филми са нещо като промоционен материал на парламента. Директорът е този, който взема художественото решение. Всички тези филми имат заложени в себе си някои европейски теми, въпреки че няма конкретни критерии за това. Аз казах, че Ида, която е една от трите, не беше подбрана от нас, беше подбрана независимо и за кандидат за наградата Оскар от Американската филмова академия. И така за документалните филми. Разбира се, ние не трябва да ги игнорираме, не трябва да загърваме и детското кино, но ако включим в а, всичко това в общата, общия конкурс, а, това няма да е добра идея. Може да помислим обаче за подкатегории. За целта ще са ни необходими обаче повече средства. И трябва да видим по какъв начин може да се организира. Съгласна съм по принцип с вас, но не можем да ги включваме, ако няма съпоставимост между тези категории. Често филмите се показват в училищата. Например, аз съм била в средни училища в Германия, където показаха спечелилият преди награда Лукс германо-турски филм за убийствата на честа. И тази тема беше разисквана, беше показан филма и учителката ме помоли като евродепутат да говоря с тези млади хора. В далечното минало аз също бях учителка и за това считам, че тези филми могат да бъдат е, едно много добро образователно средство. Виждам, че комисията се възползва от нашия пример чрез наградата Лукса. И за това мисля, че трябва още по-дебело да подчертаем, че това е идея на парламента – И така, вече говорихме за това, което се прави. Знаем, че има възможности за доразвиване на този конкурс в бъдеще. Очаквам да разговаряме с вас отново тази вечер. Но нека да започнем да гледаме филмите на 9 от 7 декември нататък. Може да гледате и в сградата на парламента тези филми. Затова искам да ви помоля да не забравяте да гласувате и да имаме по-широко представителство. И така, на 17 декември се надявам, че ще можем да отпразнуваме връчването на наградата. И ще можем да обявим спечелият наградата. но все пак трябва да имаме някакви възможности, за да привлечем повече зрители. Преди да се сбогуваме с Дорис пак, искам да дам думата на господин Клезо. Не знае по този въпрос ли искахте да се изкажете или по друг въпрос? Аз съм напълно съгласен с направеното представене на наградата Лукс от е, Дорис Пак. Всичко, което каза и за същността на този конкурс, както и какви са целите. Бих искал да кажа следното. Съжалявам, че трябва да говоря за себе си, Аз бях герой в един филм, който обаче не беше показан по време на военната диктатура в Гърция и в последствие беше публикуван, излъчен въпреки желанието ми. И сега има френски и британски екипи, които следят моята ежедневна работа, за да изготвят филм за моята борба Това би било една награда супер лукса. Тук ние а, можем да се изказваме, да използваме процедурата сина карта. Не говоря за докладчиците, а за обикновените а, депутати, които разполагат с ограничено време и те нямат възможност на практика да се изказват. Организираме кинопрожекции и можем а, да филмираме депутат, който прави опит да се изкаже. И може да се каже какво се мисли по този въпрос. И как може да се направи филм за един депутат, който никога не е получавал възможността да се изкаже. Например, днес исках да се е, изкажа по дневния ред, но не ми беше дадена думата. И когато се вдигна табелката с името, никога не ми дава думата. Не може да се толерира подобно поведение. И за това искам да заклемя вашето отношение, което противоречи на демокрацията е на свободата на изразяване. Освен това, не бива да забравяме, че насилието и държавите са най-виновни за липсата на демокрация. И докато съм жив, аз ще се боря срещу подобна практика. Вие ще чувате моя глас той няма да може да бъде заглушен от това, че не ми се дава време за изказване. Съжалявам, че приемате така нещата. Аз в никой случай не исках да проявявам цензура спрямо вас и да действам недемократично. Аз ви казах каква е темата и не можах да разбера за какво искате да се изкажете. Разбрах, че искате да вземете отношение по наградата Лукс. Не бях сигурна по коя тема искате да се изкажете. Съжалявам, ако не съм ви разбрала правилно. Ние със сигурност не действаме диктаторски, антидемократично в тази комисия. Аз с удоволствие бих предоставил възможност на всеки да се изкаже и искам да се извиня, ако не съм ви разбрала правилно. Това е просто недоразумение. Това, което казахте, е, е интересен въпрос. Той не е непременно свързан с наградата Лукс. но мисля, че всички искаме по-добре да организираме работата в нашата комисия. Но едва ли можем а, да организираме а, подобен а, а, филм а, и той да кандидатства за наградата Лукс. Разбира се, добре е хората да знаят какво правим, но това няма нищо общо с наградата Лукс, защото тя не е за нас. А, а за творчеството. И за младите хора с акцент върху европейските идеи. Разбира се, можем да се върнем към този въпрос. Искам да благодаря на Дорис Пак за нейната роля по наградата Лукса. Искам да благодаря и на екипа, който работи по въпроса за отличната им работа и да им пожелая успех. На нашите вебсайтове можем също да популяризираме наградата Лукс. Важно е също независими продуценти и разпространители също да са запознати с наградата, защото често те не са. Това, което казаха колегите, сред които и Петра, за това да се показват филми в студийни кина, Например, в моя град Рим има такива, където могат да се показват тези филми. temi perché c'è un'indicazione quella di toccare temi che siano in qualche modo interessanti e sensibili e anche divertenti ha ragione. Освен това, трябва да видим какви са и интересните теми. Журито трябва да бъде независимо. На 17 декември, вече знаете, че ще бъде кулминацията преди гласуването в пленарна зала, за да има широко присъствие. Тримата финалисти ще бъдат поканени в пленарна зала и ще бъде обявен победителят. Това са млади кинотворци, обикновено им се дава възможност да направят изказвания и това е доста вълнуващ момент. И така, моля ви, колеги, да популяризирате този въпрос и сред колегите от останалите комисии, защото това е награда не само на Комисията по културата на парламента, но и на всички останали парламентарни комисии. Благодаря, Дорис, още веднъж. Сега ние преминаваме към останалите точки от дневния ред за днес. Adesso alla illustrazione eh, al tema del eh, rapporto affidato al, al... Преминаваме към доклада на господин Вента за европейското кино в цифровата епоха. Ще направим кратка размяна на мнения по този доклад по собствена инициатива. Това е важна инициатива на Европейската комисия, по която искахме да вземем отношение, а именно европейското кино в цифровата епоха. Много предизвикателства стоят пред европейското кино с оглед на развитието на цифровите технологии, затова и темата е много важна за нас – може би господин Вента ще ни представи основните линии в своя доклад, след което ще пристъпим към размяна на мнение. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност ние обсъждаме темата още от самото начало на днешното заседание. Обсъдихме наградата Лукс и за мен е удоволствие да бъда докладчик – по темата Европейското кино в цифровата епоха. Този доклад е в тясна връзка с инициатива на Европейската комисия. Темата е важна за нашата парламентарна комисия, тъй като киното е идеалният начин за насърчаване на знания и опит в областта на историята и традициите на останалите държави. Прехода от аналоговите към цифровите технологии приключи, затова и днес пред нас стои основното единствено предизвикателство, свързано с разгръщането на цифровите технологии. Това е в тясна връзка с европейското кино. Разбира се, ние трябва да насърчаваме европейското кино. Европейските филми наборяват две трети от произвежданите в Европа филми, но едва една трета от създадените филми стигат до, книгос... до киносалоните. Много рядко филмите се излъчват в другите държави членки. В това отношение САЩ е доста напред. Те са много активни затова смятам, че трябва да се повиши и конкурентоспособността на Европа в това отношение. Предлагам да се подобри творческото измерение на европейското кино, за да може да увеличим и броя на зрителите. Нуждаем се от по-големи кинопродукции. За тази цел обаче трябва да възприемем трансграничния подход. Разбира се, киното винаги ще бъде номер едно. Инициативата на Европейската комисия доказва, че 70% от европейските граждани избират филмите, които гледат по интернет. Много често те свалят незаконно съответните филми. 60% от зрителите използват iPad или таблет, за да гледат свалените филми. Разбира се, все още има хора, които се интересуват и от традиционните филми, но така или иначе, днес произвежданите филми са доста отдалечени от реалността. Затова смятам, че могат да бъдат внесени много подобрения в това отношение, като използваме различни платформи. Трябва да улесним достъпа до филмите, за да можем да достигнем и по-широката публика. Има филми, отлични филми, които не биват излъчвани, защото продуцентите не разполагат с достатъчно средства. Защо да не можем да предлагаме тези филми в рамките на възможността за гледане на филм по поискване. Телевизията си остава основния форум, на който зрителите гледат филми. 40% от филмите, излъчвани по телевизията, са филми, продуцирани от съответната държава, а едва 8% от тях са филми, произведени в други европейски държави. Нека да се възползваме от успеха на функцията гледане на филм по поискване. Смятам, че по този начин бихме могли да подобрим разпространението на не толкова известните филми. Азия и САЩ са много по-активни при използването на различните платформи. Субсидиите в Европа възлизат на 2,3 милиона евро годишно. Но тези субсидии са насочени към продуцирането на филми, а не към тяхното разпространение. Затова ние трябва да насочим вниманието си върху зрителите, върху филморазпространението и трябва да разгледаме проблема в международен контекст. Голяма част от средствата са отделени само единствено за продуцирането на филмите, като че ли подценяваме и европейските програми, Творческа Европа и програмата Медиа. Можем да ги използваме, за да постигнем поставените ни цели. Имаме програми, които са предвидени за следващите 7 години – финансовите средства по тези програми могат да бъдат пренасочени към разпространението на европейското кино извън Европа. Смятам, че инициативата на Европейската комисия за създаването на Европейски кинофорум е отлична. В рамките на този форум бихме могли да помислим за начина по който европейското кино би могло да се справи с модерните предизвикателства, а именно цифровизацията. Необходимо е да помислим и за езиковия проблем в Европа. Още дори днес повдигнахме въпроса, когато обсъждахме субтитрите. Трудно е да се излучи филм в друга държава, ако не бъде предоставен превод. Цифровите технологии заместиха аналоговите. В този контекст е много по-лесно да бъдат направени субтитри. това отношение предлагам пилотен проект, който по не толкова скъп метод ще позволи законната направа на субтитри. Имам предвид субтитрите в интернет пространството, И днес в интернет намираме а, филми, които имат субтитри, но никой не упражнява контрол върху качеството на този превод. Затова ще трябва да погледнем и тази част от проблема. Разбира се, че киното може да бъде важна част и в училищните програми. Това би било от полза за всички. Децата ще могат да се учат по-бързо, и да се справят по-добре с цифровите технологии. Смятам, че чрез киното в училище бихме могли не само да задълбочим знанията на младите хора, но и да ги превърнем в много по-осъзнати и начетени граждани. Имам предвид Дания, където предмета кино е задължителен в училище. Съгласно проучванията, в тази държава хората много по-често избират да гледат европейски филми. Смятам, че наградата Лукс би могла да спомогне за лансирането на тази идея посредством многобройните фестивали. Всички знаем, че фестивала в Кан и в Венеция имат голям успех и много често даден филм бива излъчван в повече държави членки, ако спечели. Важно е всеки да може да гледа по законен път всеки филм, до който желая да достигне. Всички ние сме съгласни, че европейското кино е добро и амбициозно. Някои от нас обаче изразиха съжаление, че много често европейското кино отделя внимание на драматични е, събития, като е, например филма Ето Шабле във Франция, който бе гледан от хиляди и хиляди хора – Този а, филм на успех сравним с а, а, американските филми. Това доказва, че могат да се създават а, и а, комични филми, които да привличат зрителите. Има се предвид френския филм с един инвалид, който а, взима за свой помощник а, млад африканец. Бих искал също така да благодаря на представителите на Комитета на регионите за отличното сътрудничество. И бих искал да ви поканя на работна среща, която организираме на 18 ноември, заедно с господин Кавада. Разбира се, ще ви изпратя по имейл допълнителна информация за това събитие. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателката. Много от нещата, които казахте, са отразени в доклада и те са важни и ще бъдат взети предвид в дискусията с колегите. Всички ние желаем да запазим спецификата на киното, на европейското кино. И за това ще направим всичко възможно, за да може да стимулираме за бъдеще европейската кинопродукция. Затова е важно да помислим за разпространението на филмите в Европа. Сега да чуем госпожа Камервет. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин Вента, за това, че ни представихте доклада си. Когато обсъждахме наградата Лукс, обсъдихме и този момент, който е изключително важен в нашата европейска политика. Тук всъщност говорим за двете страни на една и съща монета. Стимулирането на европейското кино ще доведе не само до економически приходи, но и до стимулиране на творческото начало – Както и вие казахте, уважаеми колега, по-настоящем се предвиждат средства за продуцирането на филмите, но не и за тяхната реклама. Това е в рязък контраст с това, което се случва в САЩ. Рекламата а, у нас заема около 10% от отделяните средства, докато в САЩ една трета от финансовите средства по даден филм се отделят за реклама, което означава, че трябва да засилим маркетинговите си умения. Когато някой продуцира филм, той трябва да получи прилично възнаграждение, за да може да покрие нуждите си. Това е все по-трудно в рамките на цифровите технологии. Затова и в Германия се опитахме да уредим законово този момент, като отчетем и конкуренцията. Тези, които работят в киносектора, трябва не само да покриват собствените си нужди, но и да спомагат за развитието на този сектор. На два пъти в Германия се опитахме да стигнем до широката публика чрез създаването на медиатека – но това а, доведе до жалби, че се е стигнало до а, съглашения. Днес на нашия пазар навлезе и Netflix. А, и не виждаме жалба, че има съглашение. Което означава, че трябва да преразгледаме правото в областта на конкуренцията, за да помислим дали закона отговаря на днешната действителност. В противен случай САЩ отново ще играе водеща роля. Цифровизацията на кино наследството е друга важна тема. Да, важно е да нямаме само телевизуални архиви, но и киноархиви. Имаме истински съкровища, които успяваме да съхраним за момента, но които не можем да приведем в цифров вид това би струвало скъпо. Затова трябва да намерим спешни решения, защото в противен случай това кино наследство просто ще изчезне. Да не забравяме и поведението на зрителите. Много често, след като даден филм излезе в кино залите. т.е. става на разположение и на DVD и а, чрез функцията гледане по поискване. Ако не преразгледаме авторското право, ще загубим много. Има много нелегални платформи, които предлагат нелегално филмите, а това разбира се има значителни последствия, включително и за притежателите на авторски права. Необходимо е да направим нещо в това отношение. Поканихме Вин Вандърс, който а, заяви, че трябва да се научим да гледаме филмите. Да, това е вярно, най-вече за децата. Те трябва да знаят как да гледат даден филм, как да отидат отвъд него. Това също е важно и трябва да бъде преподавано в училище. Трябва да навлезе и в медиите. Смятам, че киносалоните могат да се превърнат в места за извънучилищно обучение. По този начин ще се увеличи и броят на младите хора в киносалоните. Разбира се, че трябва да заложим на разнообразието в европейското кино. В това отношение Европейската комисия ни прави отлично предложение – ще помислим върху него и ще го доразвием. Ще работим заедно с докладчика и с докладчика в сянка, в атмосфера на взаимно доверие и съм сигурна, че това ще доведе до изготвянето на отличен доклад, който ще стимулира европейското кино в Европа. Сега трябва да напусна залата, не защото не проявявам интерес към темата, а защото трябва да взема участие в друго заседание. Ще продължим обаче в последствие нашите разговори. Благодаря ви, Елга. Петра, извинете, сега Елга. Благодаря. Благодаря на докладчика Вярно е, че в сравнение с Холивуд е, твърде малко се харчи за маркетинг на европейската кинопродукция. Трябва да се направи нещо, да се подобри достъпа до европейското кино. Да се разшири достъпа по интернет. И аз е, с голям интерес очаквам всякакви предложения за намиране на решението на този въпрос. Когато се улесни достъпът е, до киното и през граница, както всички желаем, ще възникне въпроса за финансирането на европейската кинопродукция. Авторското право за сега има териториален обхват. И ако желаем да предлагаме, да разпространяваме услуги през граница, едва ли това е най-подходящото решение трябва да помислим за някакви трансгранични лицензии, евентуално за общоевропейска лицензия, колко би струвало, се поддържа лицензията в няколко страни, дали трябва да се лицензират отделни носители, е, дискове, е, предаване по интернет. Това са въпроси, на които трябва да обърнем внимание. Главният въпрос обаче е за финансирането на европейското кино. Да, разбира се държавата, но това не е достатъчно. Киното трябва да може да се препитава на пазара. И за това трябва да намерим решения за защита на авторското право в общо европейски мащаб. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на господин Вента за отличния доклад. Когато пътувам в чужбина, често виждам, че се разпространяват някакви кинозаглавия, които будят у мен интерес. Като се върна вкъщи в Испания, разбирам, че те не се разпространяват у нас. Че значи е много важно киноразпространението да се акцентира. Всъщност, ако щете, киноразпространението е, е по-важно от кинопродукцията. Понеже колкото и пари да похарчиш за един филм, какъв смисъл би имало това, ако филмът не бъде видян от широката публика в, в цяла Европа. Така че трябва да наблегнем на киноразпространението. Мисля, че въпросът за цифровизацията също е много важен. Въпросът за субтитрирането на различни национални езици. В Каталуния, за съжаление, действат въведени от държавата квоти, или нали, за определен брой филми, които да се разпространяват на каталански. Европейската комисия отхвърля тази идея, регионалното правителство на Каталуния настоява. А междувременно аудиторията се оттегля от киносалоните, дори е, и публиката, която ползва компакт дискове или, или видеодискове, намалява. Все повече се гледа кино на живо, така да се каже, в интернет. Шири се пиратството. И това е свързано с финансовите възможности на аудиторията, особено младежите, които не могат да си закупят филма. И, и за това трябва да се води разяснителна кампания. Следващият оратор, господин Овени. Благодаря, госпожо председател, за първи мандат съм член на Европейския парламент, така че е, уместно да е наистина да ми дадете думата след като изслушаме по-опитните колеги. Но аз а, е, съм работил в е, телевизионна продуцентска къща, а, която специализира в областта на европейското кино. А, имам представа за нещата. Е, когато бях млад, е, исках да бъда разбран. Е, сега, сякаш по-скоро задачата ми е да предам посланието си на, на младите. И бих искал да засегна въпроса за съдържанието в интернет. Винаги ще се посещават киносалоните. Те имат своята привлекателност. Без разпространението на кинопродукция обаче в интернет не бихме могли да обхванем младата аудитория. Докладът или по-скоро току-що казаното от господин Вента докладчикът, ме навежда на мисълта, че няма такова нещо. Европейско кино, европейски филм. Е, макар, че нали, човек трябва да го казва предпазливо, понеже е, се ще стане обект на нападки. Но така, чисто в съвършенната си форма европейско кино няма. И, и според не би могло да бъде цел. Има едно такова противоречие което е, според мен е предизвикателство. Не, че е, това е проблем на доклада, но е, европейските филми никога няма да могат да се конкурират с американските. От чисто финансово, от чисто стопанска гледна точка. Не би трябвало и да се опитваме. Ще прехосваме много пари без успех. И, а това всъщност би било признаки за неразбиране на проблема. би трябвало да по-скоро да се насочим към младите, към образователната система, да, да информираме, да просвещаваме младата аудитория за това, че европейско кино има. Фактически, нали, маркетингът да, да се развива по тази линия, така да се стимулира търсенето на европейско кино. И вече дали кинопродукцията ще се гледа в киносалон или, или по някакъв друг начин е въпрос от второстепенно значение. И както казах, аз бих искал на вниманието да се насочи към интернет. Германия е в по-особено положение. Вътрешният ти пазар е огромен, с повече от 100 милиона потенциални зрители. Повечето други европейски държави представят далеч по-малки пазари и за тях трябва да се търсят решения фактически от непазарен характер. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. До тук всичко, което се каза, беше много, много уместно, много коректно и, и най-вече, мисля, защото насочихме вниманието си към недостатъците, към несъвършенствата на днешното положение. Казаното от господин Вента е съвсем точно. Аз съм съгласен с него и съм сигурен, че е, докладът ще бъде в същия дух. Въпросът е изключително важен и би трябвало да проявяваме интерес всички към него. А европейското кино сякаш все още не е направило своя избор между това да бъде индустрия и това да бъде изкуство. Ако киното е изкуство, подходът би бил друг. Е, е, библиотекарски, ако щете, архиваторски. Ако гледаме на киното като на индустрия, моделът би бил друг. Вероятно съм идеалист, но вероятно бихме могли да търсим изграждането на европейски пазар, на европейската киноиндустрия. И вече тогава конкуренцията с американската киноиндустрия, кинопродукция е, би се провеждала по съвсем друг начин. Е, очевидно, колкото по-голямо е търсенето, колкото по-голям е пазара, толкова по-малка може да бъде себестойността на продукта. Нали? И в такъв случай ще можем да се конкурираме с американския пазар. Има и други големи пазари, знаете, индийският, руският, латиноамериканският, Китай. Защо да не си създадем и ние европейски пазар на кинопродукцията? Да ви кажа, е, една вечер у нас сменях каналите по по телевизията и попаднах случайно, не съм сигурен, холандски ли беше, датски ли беше филма, не, не, не ги познавам тези езици. Естествено, филмът беше започнат, започнал. Бях, много ми беше интересно, обаче не можах каквото, е, е, както и да, и да, да се стараех, не можах да го намеря този филм, по-нататък никъде. И какво иска да, да каже това? Няма промоция няма популяризация. А ако изградим един европейски пазар с всичките атрибути на пазарния механизъм, положението би било друго. Благодаря. Благодаря. Следващия. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, три факта докладът е, продължава работата по предходен доклад. Мисля, че Пьотър Борис беше автор на предишния доклад. И добре би било да се гради върху вече направеното. Понеже е, от съществено значение е да се осведомим за състоянието на европейското кино, за препятствията, които трябва да преодолява то, за да се обърнем с препоръки към националните органи. На второ място, докладът следва да се разшири, за да се включат економическите фактори, въздействащи върху е, европейското кино. Да не забравяме, че Системата на национално финансиране на кинопродукцията в Европа е твърде разнообразна. Имаме субсидии, имаме данъчни облегчения, имаме смесени схеми, от което следва, че по-нататъчното разпространение се осложнява изключително през граница, нали, тъй като е, много трудно може да се установи поначало е, интелектуалната собственост, кои са, кои са правоносителите. И на трето място въпросът за маркетинга. Има случаи в Европа, и не чак толкова малко, филм да се закупи за разпространение, за да не се разпространи по-нататък. И тук става въпрос за някои политически щекотливи теми. Е, но да не забравяме, че има и такива. Някои си купуват филми, за да ги преберат в чекмеджето. Друг въпрос. Работили сме по него в Европейския парламент. Така наречените творби сираци. Е, без известен автор. Положението се попромени така, че да, да може да се разпространява кинопродукция е, за която не може да се установи носителят на авторското право. Но мога да ви кажа, че броят на спрените от разпространение по една или друга причина филми в Европа превишава броя на новосъздаващите се в Европа филми. През последните 10 години твърде малко нови филми за деца се появиха. В документа, в доклада не се говори нищо за това, но ако ще разчитаме на образованието и на създаването на е, култура, на, на вкус у младите, е, така че те да търсят европейското кино, то не можем да не, да не наблегнем и върху продукцията за деца. И накрая, повечето от киноразпространителите са неевропейски. Разпространението твърде често се държи от американски фирми и то е ясно при това е, защо американското кино се разпространява така широко в Европа, макар и американската продукция да е по-малка от европейската. Значи, образование, финансиране, това число данъчно облагане и разпространение. Това са трите аспекта, на които бих искал да се акцентира. Още двама са се записали. Има ли други? Корцио Малтезе и, и ще закрия списъка, за да дадем възможност на докладчика. Благодаря на докладчика за доклада му. Наистина, това то, то, то е, е в продължение на работата ни в предходния парламент. Ние ставаме свидетели на драматични промени е, и в областта на киното, и цифровизацията, и на продукцията, и на разпространението. За, особено за малките киносалони това представя допълнителен проблем за влагане на средства в прожекционна техника, по-нататък в Европа, поради езиковото многообразие, което е предимство, в известен смисъл, от друга страна се ограничава пазара за разпространение. В Штатите е, пазарът се състои от 350 милиона англоговорящи, към тях като прибавяме и е, зрителската аудитория в Великобритания – И, и въобще английският е широко ползван световен мащаб, така че нещо, което е, е на, на, на румънски, унгарски, португалски, на, нали, на, на някакъв такъв език, трябва да се преведе. Да, да се дублира, да се субтитрира. Друг е въпросът, че в Германия, например, субтитрите не са популярни. Аудиторията предпочита доблажа. И толкова по-зле. Но не е невъзможно да се, да се повиши е, е, зрителския интерес и, и разшири разпространението на европейското кино. Е, чрез целенасочени действия. И не става въпрос само за, за популяризация, а и за законодателни мерки. И, може да се е, е, създават всякакви издружения, да, да се генерират какви ли не идеи, които накрая да затънат дебрите на законодателството. А междувременно Netflix, знаете този канал за, за кино по интернет, е вече в Европа. А пък е, е, касови филми е, се правят и в Европа. Не само американските, са такива, има има някои френски, някои германски филми, италиански също, които се ползват с широка международна аудитория. Но често, твърде често, европейското кино попада в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 маркетинга. Не само а, по финансирането на продукцията. И, те, те, те ще си останат студийни е, филми с по-тясна аудитория, разбира се, е, с такова и, и разпространение, но но защо да, да, не, да не са повече кината обхванати в една такава а, мрежа? А, и, и разбира се, не само чрез киносалоните. Разбира се, чрез интернет и то веднага след като разпространението, разпространението е тръгнало по кината, което се натъква на юридически препятствия, разбира се, знаете, знаете, след като филмът се появи в интернет, никой няма да отиде на кино. Те хората имат големите телевизионни екрани вече вкъщи. И И всичко това трябва да се, да се има предвид. трябва по един и друг начин да, да се погрижим за европейското кино. И значи в доклада не само да се посочват проблемите, а и да се набелязват някои решения. Благодаря, Сабине. Господин Малтезе, след това госпожа Либачка. Честно казано, един от проблемите за европейското кино сме самите ние, е, политиците и техните предпочитания, е, които твърде често се изразяват в зле осведомени решения. Дам някои характерни примери. Във Франция е, са взети редица законодателни мерки, които стимулираха напредъка на френското кино. В Италия също. Марио Мартоне, например, е автор на един филм за Джакомо Леопарди, италиански поет от 18 век, който филм се ползва с огромен пазарен успех като, като американски касов филм. Разбира се, с участието на държавата това беше прието законодателство за синдикиране на, на частни финансови средства в киноиндустрията. Веднъж поне оказва се, политиците са взели правилното решение, но това е по-скоро рядко. Твърде често политиците вземат и пристрастни, и зле осведомени решения. Аз тук съм нов, е, рядко се изказвам, гледам да, да чуя какво ще кажат по-опитните колеги, но и тая сутрин, да ви кажа, чух нещо доста парадоксално. И тук се каза, примерно, че комедията никога не е била удостоявана с наградата Лукс. Обаче Килиманджаро е, е, всъщност е, е чиста комедия. И, и то прекрасна комедия. Там за тримата келажници, които разговарят и така нататък. Не се споменава, например, Салватори Сети, един от най-големите специалисти в така, културната област, добре известен и дори в Съединените щати, защото, казвам пак, решенията се вземат от хора неосведомени. Особено в областта на културата, особено в областта на киното. И, и когато финансовите средства е, не са достатъчни, и тол- толкова по-важни са решенията, и трябва да погледнем на себе си по-самокритично. Благодаря. Либачка. След това, може би, трябва да дадем възможности на представители на Европейската комисия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 Искам най-напред да благодаря на господин Вента за това, че изготви становището. Разговорите, които водим за киното в Европа, съпоставено с американското кино, е дискусия за нещо друго по същество, а именно дали искаме европейската култура да продължи да бъде рефлективна или искаме или искаме да направим нещо, което се вижда в американските филми. Говорим за непропорционално съотношение между американския и европейския пазари. Но следва да имаме предвид, че трябва да отчитаме и много друга стан, други стандарти. Има огромна разлика, защото това са сегрегирани пазари. Ние правим всичко, което е възможно, за да се изравни съотношението в полза дори на европейската култура. На първо място трябва да образоваме зрителите, те да имат по-високи, по-амбициозни изисквания, вместо да гледат само а, сладникави филми, които не отразяват действителността в нужната степен. Освен това, на второ място е необходимо да имаме добра киноразпространителска система. На трето място, и тук съм съгласна с казаното от председателката, за нуждата от създаването на истински европейски пазар, който да съфинансира проекти и да се запази езиковото многообразие в киното, включително дублирането и изготвянето на субтитри за да се преобърне този огромен дисбаланс, който съществува между зрителите, които гледат на английски е, език е, и останалите, които ползват други езици. Сега искам да попитам представителите на комисията дали искат да вземат думата. Prego, credo che sia il eh, е, dottor Доктор Делага. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на Комисията по културата. Благодаря на господин Бенда. Аз няма да се връщам на въпроса за съобщението, тъй като комисията вече изрази ясно своето становище в това съобщение. Анализа на текущото състояние в аудиовизуалния сектор е направен. Също се отчитат и предизвикателствата, пред които е изправен този отрасъл, като се има предвид развитието на цифровите технологии. Мнозина вече казаха, че темата е изключително сложна, тъй като има различни аспекти, финансови, регламент, свързани с регламентирането, с разходите и прочее. В своето съобщение комисията искаше да създаде този форум, който се подкрепя от докладчика Вента, за да могат да се объединят всички участници, разбира се, онези, които са в аудиовизуалния сектор и извън него, Както беше казано, такива оператори като Netflix, който е нов участник на нашия интернет пазар, но също и да отчитаме нуждите на публиката. Формата, конкретния формат на форума предстои да се проучи. Това ще се направи от комисията, като се използват съществуващите инструменти, включени в подпрограма Медия. В заключение искам да кажа, че от гледна точка на Европейската комисия има силно желание да се възползваме от възможността, създадена от това съобщение, за да се реализира един структурен диалог по този въпрос. Надяваме се, че парламентът ще окаже подкрепа и ще използва своя богат опит в това отношение в подкрепа на предвиденото. Давам думата на господин Вента за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички за поставените към мен въпроси, както и за направените предложения. Аз поисках помощ, ще повторя тази си молба. Искам да се възползвам от направените предложения. Ще отговоря на някои от въпросите. Госпожа Катрас говори за двете страни на модела, на монетата. От една страна културната страна и от друга страна финансовата страна. Действително, тук са включени много аспекти и понякога е трудно да се разбере коя е страната, която има превес видео по заявка или използването на ДДБД, другите възможности трябва да бъдат добре разгледани, да се получим от грешките от миналото. Мога да спомена и нещо, което беше казано по време на изслужването на комисаря Отингер – той вече каза какво ни е необходимо в бъдеще, а именно, че трябва да обновим този отрасъл, да променим системата на авторското право и да го приведем в съответствие с нуждите на цифровата епоха. В това отношение предстои много работа. Това е дебат, в който съм участвал с представители на различни части на аудиовизуалния сектор относно търсенето на решения на въпросите с авторското право. Можем да се върнем на този въпрос по-късно в двустранен разговор с вас. Благодаря ви, че го поставихте. Има нужда от субтитри, за да могат филмите да бъдат гледани в чужбина. Това беше споменато от доста от докладчиците в Сянка. Аз желая да работим съвместно, да използваме възможностите, съществуващи в различни европейски страни, които познавам, Искаме да намерим нужната правна форма, така че младите хора да не трябва да плащат много висока цена, но и да не нарушават закона, като използват различни платформи и интернет. за да могат младите кинолюбители да имат по-добър достъп. Колегата от Унгария вече си тръгна, но бих искал да подчертая, че нези, които гледат онлайн поставят въпроса дали това ги отклонява от европейското кинопроизводство и, защ... и дали европейските филми са по-слаби от е, тези, които се предлагат е, в англоязичния свят. Има много въпроси, свързани с е, разпространението с пазара. Ако имате един полски или един унгарски филм, Може би трябва да обмислим на каква платформа биха могли да се предлагат. Защото в противен случай ние не можем да се конкурираме с огромната разпространителска мрежа, която имат американските филми. един от начините, който може да се използва е видео по заявка. Що се отнася до въпроса дали киното е изкуство или индустрия, това е чудесен въпрос. Мам надея в в tym рапорте znajdziemy теж отповеди. Но трябва да имаме пазарен подход. И аз ще се опитам да му обърна внимание в моя доклад. Благодаря ви. Колегата, който зададе въпроса, на който искам да отговоря, вече също се тръгна за това колко струва киното. В моето становище аз съм се опитал да засегна този въпрос. Аз съм запален кинолюбител. Всяка вечер си мисля как, колко е лесно сега да се достигне до даден филм чрез компютъра, но това не може да се сравнява с а, гледането на филм в кинозала. Атмосферата е съвършенно различна. Гледането на компютър е лесно, но преживяването е съвършенно различно от това в киносалона. и международния европейския пазари се нуждаят от нови структури, за да се отчетат промените. Трябва да намерим нови начини, за да направим филмите по-достъпни за зрителите, за да могат хората да използват платформите и формата, която да използват за достъп до кино. Мисля, че можем да се възползваме от натрупания опит. Ние сме водили разговори, правили сме проучвания. Економическите аспекти, свързани с субсидирането на филмопроизводството, и трябва да се намерят възможности да се борим срещу измамите. Можем да използваме платформата, с която разполагаме тук в парламента, за да защитим филмите от подобна експлуатация. Бихте ли приключили? Да. Още няколко думи. Господин Здревски. Да, разпространителите не са европейски фирми. Така е. Благодаря на госпожа Лобацка. Благодаря ви за любезните думи. Очаквам вашия принос. Искам да благодаря отново на всички. Ще използвам направените от вас предложения. Разпространението е изключително важно. Важно е да създадем нужната общоевропейска платформа. Благодаря ви, господин Вента. Мисля, че тази тема подари доста интерес в нашата комисия. Ние искаме да използваме възможностите, които, които ни дава цифровизацията и всяка подкрепа, свързана с, с киноразпространението, трябва да бъде насърчена всички участници, които са включени в веригата на създаване на стойност, трябва да се имат предвид. Ние говорим за кинопроизводство в Европа с проблемите. Можете да внасяте своите предложения за изменения до месец януари, гласуването ще бъде през месец марта. Аз отложих заключенията от заседанието на координаторите, но ще го направя сега, преди да преминем към представяне на изследването. Имахме много точки в дневния ред, не можахме да обхванем всички. Ще се наложи да проведем още едно заседание, за да разгледаме оставащите въпроси. Ще ви запозная с това, какви решения бяха взети. Ние решихме, че ще изготвим становища за по авторското право. Водеща комисия е Юри. Групата на зелените ще изготвят е, това становище. Няма становище по кохезионната политика. Комисията Реджи всъщност ще изготвим такова становище, но нямаше желаящи и аз ще го взема от името на нашата група. Относно зелената книга, книга за защита на географските означения за несъскостопански стоки. ЕКОН коне водеща комисия. Разгледахме също и петициите. Поискахме от секретарията да подготви а, повече информация за колективните а, дружества във връзка с а, музикалните творби в частност. както и повече информация до, за петицията за акредитационните такси, които се плащат от спортни журналисти е, в някои е, страни към радиоканалите. Преди две години беше лансирана една програма на комисията. Сега трябва да се приложи на практика и беше взето решение да подкрепим отбора на четирите експерти. за да може да се гарантира необходимата приемственост за стартирането на тази интересна програма. Затова предлагам, когато се съберем отново през месец януари, да изслушаме някои от тези експерти, за да видим как се развива прилагането на програмата. Освен това, решихме да изготвим изслушване заедно с Комисията по заетостта относно реформа на образователната система в Европа, както и за Ден на младежката безработица, който да се проведе през първата половина на следващата година. Бяха набелязани експерти относно изслушването за културното наследство. Господин Малтезе, ние имаме много чудесни представители на моята страна. Беше много трудно да постигнем съгласие за това, кои да бъдат тези четирима експерти, плюс двама заместници. Професор Минели ще бъде един от заместниците. Съжалявам за забавянето, но действително дневният ни ред беше много наситен. И сега предлагам да изслушаме представенето на проучване, изготвено от тематичен отдел Б за изисквания и изпити за прием във висшите учебни заведения в Европа. Това е интересен сравнителен анализ. Имаме двама представители. Николо Дораци и Сесил Оро от Грант Европа. Това е интересна тема, тъй като фокусира вниманието върху достъпа до висшето образование в Европа. Младите хора, както и възрастните, са силно заинтересовани от този въпрос. Това сравнително изследване може да създаде допълнителна работа на Комисията по културата. Благодаря ви. Аз съм следвал в Лондон. Тук до мен е колежката ми Сесил. Маград. С оглед на ограничението в времето, ще се опитам да бъда кратък. Ще ви представим проучване, проведено между юли 2013 и март 2014 за Европейския парламент. То се а, обхваща цяла Европа. Достъпа до висшите учебни заседания, висшите учебни заведения, извинете, в а, Европа и ще ви представя основните заключения. Те са доста, но ще ви ги представя. В последствие, ако искате, ще навлезем и в по-големи подробности. Структурата на презентацията е простичка. Имаме три основни точки. Сесил накратко ще ви представи проучването, ще направя някои уводни думи, а ще ви представя накратко основните заключения от нашия сравнителен анализ, след което отново ще дам думата на Сесил, за да разгледа различните препоръки. Някои инициативи, които могат да бъдат от интерес за националните правителства и за европейските институции. И така, давам думата на Сесил за уводни думи. Благодаря ви. Николо, благодаря ви за поканата, госпожо председател. Благодаря на всички. Благодаря на Европейския парламент, че ни даде възможност да работим по тази невероятна тема. Нека да се върнем на нея. Какво се случва по-настоящем? Европейския съюз е изправен пред предизвикателство от една страна има натиск за по-опитни хора с оглед на новото състояние на економиката, но същевременно институциите, които трябва да създадат економиката базирана на познанието, също са поставени под напрежение. Увеличава се броя на студентите, например, с една четвърт между 2 и 2005 и 2012 година. В допълнение към това, висшите учебни заведения имат по-малко публични субсидии т.е. те страдат в сравнение с последните десетилетия. Как бихме могли да регулираме този натиск? Може да се регулира броя на студентите в висшите учебни заведения, като тази система може да подобри и успешно завършилите студенти, като им предостави по-добра учебна програма. Имаме сравнителен анализ в 7 държави членки, има достъп до висшите учебни заседания, висшите учебни заведения без изпит, а за останалите има начален изпит. Има различни процедури и а, регламенти. Висшето образование е обект на регулация. От дълги години Европейския парламент живо се интересува от темата. Например, при резолюция на 13 март 2012 година в това отношение. Приема на студенти също беше от интерес. През последните десетилетия условията за прием са непроменени. В някои държави членки има обаче формален административен процес – Различните а, е, системи трябва да се адаптират към бързо а, е, променящата се а, е, атмосфера. Виждате, че в по-малките държави членки са увеличили между 2005 и 2011 година броя на чуждестранните студенти системата на прием на студенти също трябваше да бъде променена. Така, например, да се подобри системата за взаимно признаване на дипломите между различните държави членки. В допълнение към това, бързо се развиха и технологиите. имаме доста постижения в научната сфера, например в психометрията. Това отвори вратата за много нови възможности по отношение на изготвянето на приемните изпити. Важен е също и начина по който се обработва приема на студентите. Всички тези промени обаче не бяха извършени по най-добрия начин и виждате това във втората таблица. Тя е доста, доста малък шрифт, но ще видите, че броя на завършилите студенти варира много в Европа. В Обединеното кралство се очаква 50% от студентите да завършат като тази цифра се намалява до една трета за държави като Италия и Германия. Това е притеснително, защото в общи линии виждаме, че в някои учебни системи студентите не успяват. Има и контраст между високото ниво на прием на студенти и ниския брой на завършилите студенти. Виждате тук разликата между приема на студенти и завършилите студенти в държави като Словения, например. Тук имаме много рязък контраст. Приканвам ви да прочетете глава първа от нашия доклад, за да получите малко повече информация за тези статистически данни. Защо се поддържа такова ниво на прием? Не смятаме, че направените промени могат да предоставят добро решение – някои държави разчитат само на система на прием. Да, тя може да регулира броя на приеманите студенти, но не се отразява на завършилите. Виждате тук следващата таблица. В общи линии системата на прием а, работи, ако са изпълнени три условия. Тази приемна система трябва да бъде а, справедлива, т.е. трябва да се вземат предвид кандидатурите и трябва да се даде възможност на студентите да покажат какво могат по време на образователната програма. На следващо място тази система трябва да е доброкачествена. Тя трябва да бъде такава не само за студентите, но и за националните правителства. И накрая приемната система трябва да е изработена така, че да подпомогне мобилността на студентите. Това е необходимо, ако искаме да постигнем целите по Европа 2020. Три въпроса възникват тук, как, например, различните системи могат да допринесат за равния достъп до висшето образование. На следващо място, как да се изпълнят стандартите и не на последно място, как да се насърчи мобилността на студентите. Тези е, три въпроса попадат под една шапка, а именно дали Европейския съюз трябва да се намеси или не. Всичките ни въпроси се свеждат до следния. По какъв начин Европейския съюз може да подпомогне държавите членки, за да засилят те е, процедурата на прием на студенти? Имаме сравнителен анализ на 10 държави членки на Европейския съюз и държави е, извън Европейския съюз. Виждате тук държавите, избрали сме ги, защото в тях се използва а, смесен прием. Приемат се студенти и се а, записват на базата на квалификацията или дипломата, която предоставят. Например, виждате тук Франция, Су, а, така наречения зрелостен изпит или матурата в Словения – всичко зависи от това, доколко е позната съответната система. Американската система е много добре позната. Тя а, дава доста интересни възможности в сравнение с Европа. Знаете, че САЩ е федерална държава. Включили сме Турция и, и Япония. Япония има много критерии, които се прилагат за висшето образование, а Турция сме взели предвид, защото е съседна нам държава. Сега колегата ще ви представи основните заключения на нашия доклад в светлината на трите изисквания, които посочих. Изискването за равен достъп в, до висшето образование е важна тема, по която няма да задълбавам. Съвсем накратко. Тук сме представили синтетичен вариант информация за системите на прием в различните държави. Някои системи са отворени, други е, прилагат селекция. Виждате и конкретни държави е, и ситуацията там с оглед на равния или неравния достъп до висше образование. Основното ни мерило е дали може да се направи някаква прогноза за броя на студентите, които ще стигнат до висшето образование. Доста неравни системи и в, в това отношение. Тук виждате нещо доста объркващо. Няма съответствие между резултатите на държавите членки с оглед на системата на прием и равния достъп. Някои държави дават равен достъп и те могат да прилагат както отворената система, така и система за селекция на кандидатите, например Словения. Държави, които имат неравен достъп, като Франция и Германия, пък прилагат отворената система, т.е. без изпит. Системата на прием и резултата, качествения резултат са две различни неща. Има а, неща, които приемната система може да даде и такива, които не може. Какво не може да даде? Тя не може да даде равен достъп само и единствено чрез прием на конкретни студенти. Например, много ранен етап от образованието си учениците биват насочвани към един или друг сектор, към едно или друго средно училище. По този начин не се дава автоматично достъп до висшето учебно заведение, но става ясно, че в тези държави членки учениците имат относително по-слаба възможност за достъп до висше учебно заведение. Това, което искаме да кажем е, че не може да се реши този проблем само единствено чрез системата за прием във висшите учебни училища. Отворената система на прием не означава автоматично, че висшето образование ще бъде по-справедливо за всички. Какво може да направи системата на прием, за да улесни достъпа до висше образование? В това отношение бихме искали да посочим нещо, което сме подчертали в а, а, доклада, а именно, че системата на прием не трябва да се свежда само до регулиран достъп. Тя трябва да направи а, всичко възможно, за да гарантира завършване на студентите – това означава, че трябва да се предостави предварително достатъчно информация, преди да бъдат записани студентите. Само по този начин студентите ще са сигурни, че са избрали съответната специалност или че са се насочили към съответната степен на образование и че ще могат да я завършат това отношение се прави тясна връзка с качеството на предоставеното обучение, като основната цел е висок процент на успеваемост. Високия процент на успеваемост чрез по-добра и подробна предварителна информация е обективен критерий. Знаем, че а, хората, които са в най-неизгодно положение, страдат най-много, защото не винаги имат достъп до необходимата информация. Те не винаги са добре информирани и правят възможно най-лошите избори. А относно връзката между системата на прием и а, равен достъп до висшето образование, бих искала да кажа две неща. Ако а, искаме да разширим достъпа до висшето образование, трябва да отидем отвъд системата за прием като такава. И на второ място, системата за прием трябва да предоставя колкото се може повече информация на кандидат-студентите, за да може не само да се запишат във висше учебно заведение, но и да го завършат. За качеството бих искал да кажа две неща. Управлението и системата на прием. Управлението на приема на студенти. В това отношение виждаме, че има някои държави членки, които използват централизирана система на прием. Например, Обединеното кралство. Там всички студенти кандидатстват посредством един централизиран портал – който разпределя кандидатурите в различните университети. В други държави пък имаме децентрализирана система. Там кандидатурите се изпращат директно в съответното висше учебно заведение, а пък в трети държави, като Франция и Германия, има се използват и двете системи, централизираната и децентрализираната. Обикновено там централизираната бива съпътствана от децентрализирана система. Не искаме да изразяваме явно предпочитание към едната или другата система, но бихме искали да подчертаем, че ако държавите членки желаят да поемат по пътя на децентрализираната система, то тогава те трябва да обърнат внимание на капацитета на съответното висше учебно заведение да а, проведе до край успешна процедура. Тоест, че съответният университет разполага с необходимото оборудване, за да може да осигури тази процедура по възможно най-прозрачния начин. Нещо друго, което излезе а, при разговорите ни с заинтересованите страни – Те биха приветствали добро сътрудничество между различните висши учебни заведения, в това число по-добър обмен на информация, по-добър опит на по-добър обмен на опит. Практиките във връзка с приема. Много е важен момента, в който се подава кандидатурата. Той е важен както за бъдещите студенти, така и за висшите учебни заведения. Това трябва да се случи преди академичната година, но ако е много близко до началото на академичната година, се стига до проблеми. Например, в Германия и Италия. В Германия студентите подават няколко кандидатури в няколко университета и чакат до последния момент, за да решат в кой университет да се запишат ако са били прияти в повече от един. В случай на такова забавено решение се стига до проблеми и за университета, в който в един момент може да има прекалено много студенти или обратното да има недостатъчно кандидати. Проблема до някъде се решава с приемния изпит, който се провежда точно преди началото на академичната година. В този случай обаче, ако някой е, не премине теста, той няма втора възможност. В това отношение бихме искали да подчертаем, че държавите членки биха могли да предвидят по-ранното провеждане на приемния изпит на дата, която да е доста по-отдалечена от началото на академичната година – И на последно място, значението на информацията и на критериите. Колкото повече информация получат кандидат-студентите и колкото с колкото повече информация разполагат самите висши учебни заведения, толкова по-добри ще бъдат и резултатите. Това не означава, че системата трябва да бъде по-селективна. Не. Имаме предвид информация, свързана с засиленото сътрудничество между висшите учебни заведения и селективните приемни тестове. За мобилността Сесил заяви, че мобилността се засилва. Виждате тук разликата между 2005 и 2011 година. Разполагаме обаче с малко информация по отношение на мобилността на тези, които кандидатстват за първи път. Например, участниците в програмата Еразъм. Не можем да знаем колко студенти са, прекар... са прекарали известно време в чужбина. Това, което знаем е процента студенти, които след като са завършили средното си образование в дадена държава членка, се насочват към висше образование в друга държава членка. Би било изключително интересно да получим повече информация в това отношение. Понякога има пречки за мобилността на студентите, пречки, които имат съответното финансово измерение или пък има държави, които въвеждат квоти за някои образователни степени. Понякога цената за кандидатстването в чуждо учебно заведение може да бъде по-висока, което може да възпре кандидат студента да отиде в друга държава. Академичната такса също може да е по-висока. Това са накратко заключенията ни по основните три измерения, които разгледахме в проучването. Сега отново ще дам думата на Сесил, за да видите какви са препоръките, които ви предлагаме. С оглед на препоръките, Бих искала да посоча две неща. Едните от тях се отнасят за държавите членки, другите за европейските институции. Много е сложен момента на приема на студентите, така че най-напред трябва да помислим за изискванията, за приемните тестове или за другите критерии, които се използват. За това е необходимо да има добро администриране на изискванията, а на европейско равнище трябва да има координация. На следващо място, както посочи колегата преди малко, приема на студентите е доста чувствителна тема в Европа. И на трето място, образованието попада в споделените правомощия на Европейския съюз – той може да изготвя препоръки, насоки. Тези насоки трябва да подлежат на по-критична оценка. Това би могло да бъде първата стъпка към бъдещите ни действия. Какви са нашите препоръки? С оглед на равния достъп и с оглед на казаното от колегата, препоръчваме на държавите членки да помислят за равния достъп при приема на студенти. В това отношение трябва да се предоставя по-прозрачна информация, трябва да се насърчи сътрудничеството между университетите и средните училища. Необходимо е да се накарат учениците в средното училище да помислят към какво висше учебно заведение биха искали да се насочат в последствие да трябва да се увеличи способността на студентите да завършат съответното висше учебно заведение, а не да се ограничаваме до а, приема им в съответното. И накрая бихме искали да има оценка на сега използваните практики за прием на студенти. Има някои нетрадиционни методи, например ученици, които не са преминали по традиционния път на средните училища и които изведнъж попадат в висше учебно заведение. Може да са ученици, които са работили по някакъв, като частни ученици, са завършили средното си образование. Някои държави, като Италия, например, признаването на частните ученици е факт – но за да може да се влезе в университета, съответният ученик трябва все пак да е минал по пътя на средното образование по един или друг начин. Това са основните ни препоръки относно равния достъп. За качеството, както каза а, колегата, висшите учебни заведения не са достатъчно адаптирани към реформата, която беше направена в края на 90-те. За това е необходимо университетите да обучат административния си персонал. Необходимо е също така да се вземе предвид времевата рамка. В някои държави членки приемните изпити започват през юли, а в други се провеждат по друго време. Академичната година в едни държави започва през октомври, а в други през ноември. Затова е необходимо да имаме общи ръководни линии и прозрачна приемна процедура, защото сега заинтересованите страни не са удовлетворени от приемната система и резултатите. За мобилността. Изненадани сме, че все още чуваме, че са на лице пречки в Европа – в Белгия, например, има квота от 13% за чуждестранни студенти в медицината. Не е нормално да има проблеми при взимато признаване на дипломи. Има доста доказателства, че има проблеми в това отношение. Всички тези пречки пред мобилността на студентите трябва да бъдат премахнати. Необходимо е също така да се предоставят допълнителни данни за мобилността. Какво могат да направят европейските институции? Необходимо е да има по-добро сътрудничество и по-голяма мобилност. Това са двете сфери, в които може да работи Европейския съюз. Разбира се, може да изберете първата опция в нашата презентация – но а, това не е подходящата альтернатива. Защото в този случай ще имаме равен достъп, ще имаме и мобилност, но ще останат и а, високите цени, които чуждестранните студенти ще трябва да плащат. Много голяма е разликата в таксите, които трябва да се заплащат в една или друга държава, което насочва студентите към определени държави. Трябва да се премахнат пречките пред мобилността. В това отношение имаме две решения. По-мекия вариант е следния да се подобрят практиките, да има обмен на добри практики. Доста заинтересовани страни проявиха интерес към създаването на платформа в това отношение. В САЩ, например, има национална асоциация, която се занимава с този проблем. В Обединеното кралство също има подобна асоциация. Просто може да се създаде платформа и в Европа, която да а, помогне на висшите учебни заведения да обменят опит в областта на приема на студенти. Това може да се прилага с успехи в други сфери на висшето образование. Може да се създаде европейска мрежа, която да постигне успех. И третата опция европейските институции могат да подкрепят трансграничен прием – Може да има информационни платформи, поне до това се свежда действието на Европейския съюз по настоящем, кой, къде и какво би могъл да учи. Но към момента няма платформа, в която студентите да представят кандидатурата си да бъдат прияти в няколко университета в различни държави членки. Някои държави членки са готови. В Обединеното кралство, например, съществува вече такава платформа, която помага на британските и ирландските студенти да кандидатстват в 8 висши учебни заведения в Европа. Тоест имаме една кандидатура, която се разпределя в а, а, различните а, университети. Защо всички европейски студенти да не се възползват от подобна платформа? някои европейски студенти биха били възпрепятствани да се включат в нея, защото това ще доведе до по-висока академична такса, ако кандидатства в чуждестранен университет. Ще се прилагат и такси от съответните агенции, които изпълняват процедурата по прием, защото те ще трябва да поемат съответните разходи. Висшите учебни заведения не винаги знаят къде точно се намират студентите, ако се използва тази платформа. Идеята на тази платформа е, ако може да се а, намалят разходите за всички участващи страни. Затова се нуждаем от по-добър анализ, от по-добра оценка, за да знаем дали си заслужава да а, превърнем в реалност първата или втората опция – Благодаря ви за вниманието. Очакваме вашите въпроси. Благодаря. Това изследване бе внесено на вниманието на Комисията по културата в предишния състав на парламента – всички би следвало да разполагате с доклада и с всички таблични данни, които са приложени. Но този доклад ни бе необходим след доклада в предходния парламент, посветен на Болонския процес, във връзка с трите въпроса за равенство, качество и прозрачност. Така че да се позволи студентската мобилност, право, което студентите имат днес в Европа. Много е интересна после съпоставката между европейски и извъневропейски модели. А Сроковете наистина, както вие споменахте, са много важни, чисто, чисто организационно. Въпросът за равенството на достъпа е свързан с този. И друго нещо, което е особено важно за нашата комисия, е за обстоятелствата в различни държави членки за начин, формите на финансиране, например. Може да има стипендии в дадена държава членка, които обаче да могат да се освояват само по места. Вероятно трябва да се помисли за някаква общоевропейска стипендианска система. По-нататък липсата на данни. Имаме данни от Еразъм, но все още не се знае какъв е броят на молбите и съответно броят на удовлетворените. След това като говорим за класацията на университетите. Колко важен е също така в тази връзка международния характер на един университет. И после някаква платформа, защо не европейска, Ние всъщност нямаме възможност да оценяваме резултатите, постигнати от един или друг университет. <laughs> Просто нямаме достатъчно информация.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 времето ни е ограничено. Наистина. Но няколко бележки ми се ще е да, да изтъкна по вече казаното и от нашата председателка. Първо, тук са сравнени седем страни в Европа и някои извън Европа. Е, по-нататък в тази връзка възниква въпроса за равния достъп. Важно е студентите да получават достъп до консултации. Извинете, председателката прекъсва. Има проблем за превода, които могат да останат за не повече от още 5 минути. Трудничко е малко. Или продължаваме на английски след 5 минути, или вероятно е, да преминем към писмена процедура с писмени въпроси към членовете на изследователския екип. Извинявам се, нямаме е, друг избор. Е, аз всъщност само набелязвах, не, не, не задавах и въпроси. Няко, някои от областите, които представляват интерес за, за мен, предполагам и за други, Друго, когато имаме нумерус клаузус, в е, Италия, мисля, говорите за Италия, университетите все повече имат независимост. И съответно се организират допълнителни курсове, курсове за кариерно насочване. Не бих подценявал също така ролята на институционалната автономия. Високите постижения не непременно се държат на стандартизацията. Свободното движение на студенти също е важен въпрос. Накрая възможните области за действие. Най-лесното би било второто, което вие предлагате, предвид сегашното състояние на нещата. Третото след няколко години – Госпожа Петрова. Не знам дали ще имаме време за други. съвсем накратко да дам възможности на други да се изкажат. Важно е Европейският съюз, парламентът и комисията да се запознаят с начина на работа на така наречения трети сектор. А системите са различни в държавите членки и за да бъде полезно това изследване, то трябва да бъде по-представително. Системите сега не са съпоставими и трудно може да се извлече полза. Например, а, връзката е изтъкната от вас между средното и висшето образование и, и ролята на тази обвързаност за равния достъп. Позволете ни също така да ви препоръчам да извършите наблюдение по цялата предметна област. Благодаря. La collega Libacca, penso, eh, se possibile,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 някакви критерии за това дали кандидатът е подходящ за да учи. А изобщо не, не става дума за това дали ще го бива да върши работа на пазара, като завърши образованието си. Ай да видим дали въобще може да завърши курса на обучение. Нещо друго, което беше много интересно, според мен е за е, това как е, режима на прием засяга качеството. Е, трябва да се разпространява и да е на лице максимална информация за това, което се очаква от кандидатите, когато кандидатстват. Но разбира се, информационният процес е двупосочен – Нали? Каква, каква информация може да очаква кандидата от учебното заведение? Понеже твърде често препятствието не е свързано с липсата на знания по предмета, а липсата на административна информация. И накрая, един, мисля, така ще, ще котлив въпрос, който вие засегнахте все пак, за автономията на висшите учебни заведения е, и, и дали те биха допуснали контрол върху режима на прием. Мисля, че преводачите сега вече ще ни напуснат. Ще продължим на английски и френски. Благодаря. Possiamo chiedere agli interpreti di fare questa ulteriore concessione. Eh, ora la parola era al collega Koster. Thank you uh, for your presentation. Uh, it was very interesting and I think uh, you have made clear that we need more uh, findings uh, and uh, um, this is very important. Um,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 Thank you, uh, colleague Kostner. Eora, and now the word, uh, I take the floor, sorry, I give the floor to the uh, Cecile Kienge. Microphone. Thanks. Uh, merci. Moi, je vais parler en français. Et euh,